които са жертва на този дългосрочен конфликт. Благодаря. Благодаря на колегата Поточник. Сега вече мога да закрия дискусията. има още 7 изменения, по които ще гласуваме след това. Следващата тема е ескалация на насилието в Мексико. Първо ще дам думата на докладчиците. Гос... Колегата Ярегуа Тондо има думата. Sí. Señor presidente, quiero empezar por decir que... Благодаря, господин председател. Искам да започна като, каз, като кажа, че Мексико е една голяма демокрация, демокрация, която се е развива в последните 20 години постепенно. И Мексико е една страна, която е приятел на Европейския съюз. Това е една приятелска държава, с която имаме стратегическо споразумение за асоцииране. И Мексико води една много тежка война срещу организната престъпност и търговията на наркотици. Днес в парламента говорим за Мексико и говорим по глава човешки права тъй като имаше и има една ескалация на насилието срещу населението в Мексико. Има оплаквания, които са свързани с нарушаването на човешките права. По-голямата част от политическите партии искат да се състави една резолюция, която се оповава на респект и консенсус и да описва случаите, каквито са така че да подкрепим Мексико по пътя и към повече демокрация. Трябва да има свобода на словото, журналисти да не бъдат репресирани, да се защитават човешките права и техните защитници да могат да работят свободно. Освен това, жените трябва да бъдат защитени от насилие, да няма убийства на жени. Не трябва да се упражнява насилие от страна на силите за сигурност. Благодаря ви. Сега давам думата на колегата Вебер за две минути и половина. Gracias, президент. Колега, esta semana се celebró el Día Internacional. Благодаря. Днес, отбе... тази седмица отбелязахме Международния ден на жената. А, имаше много плакати в парламента на различни езици, на които се казва да, можем да спрем насилието срещу жените. Днес говорим за насилието в Мексико. И мисля, че и е логично да кажем нещо за жените в Мексико, както представителите на кореното, така и на некореното население. Те са жертва а, на насилие от различен тип, сексуално, домашно, дори изтезания. Всичко това се осъществява от, член, от представители на армията и на полицията. Реакцията на мексиканските власти е неудовлетворителна. Извършителите на тези престъпления се ползват с безнаказаност знаем, че почти всички убийства срещу жени са завършили с, с безнаказаност на е, изнасителите. Много е малък броя на осъдените за престъпления срещу жени. Жените е, са предпочитаната жертва на съдебната система. Няма друг начин да обясним какво се случва. И има две жени представителки на коренното население, които бяха осъдени на 21 години затвор. До сега те са излежали 3 години. Те бяха е, изолирани в отделна е, килия. Как е възможно това? След една седмица решението ще се обжалва и се надявам, че съдът ще види колко е абсурдна ситуацията. Насилието е нещо, което започва в дома. Надяваме се, че мексиканските законодатели ще могат да направят нещо. И има закон за защита на жените срещу домашното насилие. Надяваме се, че ще се намерят механизми за решаване на проблема. Също така, е, е, са необходими стандарти. Домашното насилие и изнасилването трябва да се третират като престъпления. Необходимо е, е разяснение в средното образование. Трябва да се водят разяснения за насилието срещу жените. Благодаря, госпожо Вебер. Господин Билан, една минута. Господин председателю, вече много години властите в Мексико водят една кървава война срещу а, картелите за наркотици. Над 4000 военни участват в тази битка. Многократно те са успявали. Имаше задържания на ръководителите на различни картели и унищожаването на 23 хектара опиум. 25 незаконни, извинете, 45 незаконни лаборатории и други такива. Мексиканските картели генерират милиарди долари приходи. Много по-малко като сума е, са разходите по борбата с тях. От друга страна, тези картели е, също разходват много средства по корумпиране и е, подкупване на служители и на войската, и на полицията. 50 хиляди са жертвите последните години. Журналисти сред тях бяха убити и без ангажимент Мексико няма да спечели тази война. Колегата Фиса Сайхеле за една минута. Благодаря, господин председател, дами и господа. В Мексико има един проблем, свързан с търговите наркотици и той води до насилие. Трябва да имаме а, една много солидна позиция по този въпрос, а именно прекратяване на насилието и търговията. Разбира се, унищожават се полета, където се отглеждат опиуми. Стигна се и до оплаквания срещу армията. Имаше упреци, свързани с нарушаването на човешките права. Трябва да се заде повече прознача съдебната система и да се наказват тези, които са се провинили при нарушаването на човешките права. Трябва да изкажем солидарност към населението в Мексико и а, да подкрепим президента Калдеро в неговите усилия. Трябва да се а, намери консенсус между големите политически партии. Благодаря на колегата Фисес Айхела, колегата Вержия за една минута. Господин председател, дами и господа, от 2007 година положението с правата на човека в Мексико се влушава повече от 2000 убийства са били регистрирани през 2009 година, предин в щата Шиладат. Правителството на Калдерон изпрати хиляди военнослужащи. В непрекъснато се осъществяват нарушения на правата на човека с пълна безнаказаност. Журналистите на местното население и особено жените представителки на кореното население са особено силно засегнати. Аз се срещнах с някои от тях от Сан Салватор, изнасилвани, изтезавани от полицейските сили. Бях потресена от това, което чух – всички тези действия се извършват с напълно безнаказаност. Ние не се ние не, няма да подкрепим представената резолюция. Колегата Лохбилер за минута и половина. Благодаря, господин председател. Разбира се, снимките от насилието по улиците в Мексико ам, ни отвръщават. В северната част на Мексико, разбира се, има голям проблем с убийствата на жените. Въпреки, че а, се знае за тежкото погасяване, тежкото погазване на човешките права, мексиканското правителство или няма желание, или няма възможност да се справи с това. Борбата срещу търговията с наркотици не е достатъчна. Има присъствие на военна сила и войски. цари абсолютна безнаказаност. Тези, които се провиняват в редиците на армията, не а, биват наказвани. Постоянно а, има доклади, свързани с нарастващо насилие сред а, армията и войската. Вчера в а, медиите Министерството по отбрана е купило мълчанието на редица свидетели, които са видели, които са били ам, свидетели на насилие от страна на войници. Европейския съюз не трябва да продължи процедурата по подписването на споразумение с Мексико, докато положението с човешките права е толкова лошо. Следващ има думата колегата Преда от името на НП. Mulțumesc, domnule președinte. Escaladarea violențelor Благодаря, господин председател. Ескалирането на насилието в Мексико, особено в близост до границата с САЩ, е изключително безпокоително. Последните няколко месеца имаше много кървави намеси на органите на властта. Забелязва се увеличаване на престъпленията, свързани с наркотици. Войната срещу наркотиците всъщност не е единствената, защото вътре в нея текат още няколко такива, като например войните между отделните кланове. Мексико е един случай, който показва, че са необходими ясни и строги мерки срещу престъпността за национална сигурност. Ние от Европейския парламент трябва да подкрепим усилията на мексиканското правителство за изкореня... изкореняване извинете, на престъпността и за подобряване на живота на гражданското население. В същото време би трябвало да насърчим органите на властта в Мексико да консолидират за правовата държава и да имат една по-консолидирана правна система. Колегата Гомаш за една минута. Насилието в Мексико е свързано с трафика на дрога и бедността, която се влушава. Необходимо е да се усъвършенства съдебната система, за да могат жертвите да свидетелстват. Жертви на насилието са жените. Мексико е, световна, е световен лидер по насилие срещу жени. Необходимо е извършителите на престъпления да бъдат подведени под отговорност. Европейския съюз има стратегическо партньорство с Мексико, ето защо трябва да окажем подкрепа на всички, които се борят за правата на човека и за върховенството на човека. Без права на човека не може да има върховенство на закона. Колегата, Колегата Чернецки за една минута. Благодаря, господин председател, Дами и господа, току-що чух един призив – да не се подписва едно спогодба с Мексико. Не го разбирам това. Аплодираме Мексико и мексиканския президент за неговата борба с наркокартелите, с мафията. Като в същото време посочваме и проблемите – така че Мексико да не нарушава човешките права. Това е една страна, която десетилетия наред тече борбата с организираната престъпност. И сега президентът на тази страна обяви война. И ние трябва да на тази престъпност и ние трябва да го аплодираме. Що се отнася до жертвите, трябва да подчертаем, че не бива да има дискриминация срещу такива хора. Е, Колегата Табър за една минута. Obrigado, колегаш, Ainda hoje de manhã... Скъпи колеги, мексиканските синдигати са подложени на полицейско преследване. Е, на 16 март е предвидена обща стачка. тази това посегателство срещу синдикалната свобода е шокираща. Днес ние говорим за престъпления срещу правата на човека и за тяхната безнаказаност. Ако министър-председателя обърне се насочва не срещу трафикантите, а срещу синдикатите, очевидно е, че това не е демокрация, която можем да подкрепяме. Ние осъждаме това положение на нещата и бихме казали, че правителството на Мексико е, не постига никакви резултати срещу трафикантите. Колегата Кола за една минута. Благодаря. Бих искал да подчертая значимостта на тази резолюция поради две причини. В Мексико има огромни организации, които се занимават с продажба на дрога над 50 000 души са записани в списъка на убитите от тях. Всичко това се случва и в много голяма близост до границата с САЩ. Amnesty International също заклейми безнаказаността, с която служителите в държавния апарат на Мексико атакуват защитниците правата на човека – много хора защитават човешките права, като рискуват живота си. Трябва да продължим борбата срещу тази безнаказаност на срещата на върха между Мексико и Европейски съюз през май. минути. Колегата Тикал за минути и половина. Благодаря, господин председател. Правителството на Мексико трябва да покаже ангажираност в борбата срещу трафика на наркотици и за спазване на правата на човека. Градовете Чиодат Хуарес е сред най-опасните градове в света. От 2007 година бяха убити 15 000 души в борбата срещу наркотиците. През 2009 година а, загинаха няколко стотин души. Насилието в Мексико води до нестабилност на обществото. В Мексико 7,5 милиона младежи нямат възможност да се образоват. Те нямат достъп до достоен живот. Диалогът с Мексико трябва да се консолидира, за да се подобри върховенството на закона. Колегата Посел, една минута. Господин председател, тук говорим често за диктатура. В Мексико няма диктатура, има демокрация. Ние се занимаваме с а, случаи на тежки нарушения на човешките права. И това тук не е основната тема. Основната тема е, че тук тази голяма демокрация в една държава, която е наш партньор от 10 десетки години страда от една много тежка болест. Ето защо трябва да се намери подходящия доктор, който да постави точната диагноза. Не значи, че ние можем да приложим всяка една терапия, но трябва да подкрепим усилията на Мексико. Когато казваме, че искаме да предоставим повече финансови средства, то тогава трябва да се използват с цел подсилване на държавните структури, да се използват срещу безнаказаността, срещу престъплението. А ако ни замразим кон- контактите, това ще е лошо, ние трябва да ги подсилим. Благодаря на колегата Поселт. Преминаваме към процедурата на привличане на внимание и а, колегата Минелон има думата a todos nos preocupa el incremento de violencia en ciudad juárez pero yo confío Притесняваме се от все по-нарастващото насилие в Сюдат Хуарес. Но аз вярвам в мерките предприяти от правителството на Мексико, за да се справят с тази сложна ситуация. Често подкрепям тези мерки, които бяха предприяти за изкореняване на наркокартелите картелите, защото това е една война, която тече между правителството и тях. Последните години Мексико направи реформа на своята политическа система и Калдерон държи юздите в ръцете си. Мексико участва активно и на ниво Обединени нации, и на ниво Г-20. Аз лично съм за стратегическо партньорство с Мексико и това го постигнахме през 2008 година. Надявам се срещата на върха да приеме една амбициозна програма, защото Европейски съюз и Мексико могат да работят заедно и на многостранни форуми, и на двустранни форуми, за да се справим с предизвикателства, като трафика на дрога и организираната престъпност. Благодаря на колегата Милан Мон. Следващия оратор Телок. Мексико отдавна е важен. Мексико отдавна е важен етап в световната търговия с наркотици. Е, той страда и от, е, бруталност, от бруталността на престъпните групи. За съжаление, той е голям пазар на кокаин. Тревожно е, че все по-млади хора го употребяват. Населението там се засилва, убийствата стават все повече и журналистите, които разследват тези случаи, стават жертва на такива убийства създава... Бедността е голяма и широко разпространена. Президента Калдарон е изправен пред много трудности, но той е твърдо решен да ги преодолее. И Европейския съюз трябва да го подкрепя, особено в усилията му да реформира полицията и системата на правораздаване, за да прекъсне връзката между правоохранителната дейност и престъпниците. Благодаря ви. Благодаря на колегата Тенок. Давам думата на комисаря по точно края на дискусията. Благодаря. Безпредседентно нарастване на насилието доведе до една дълбока несигурност у населението на Мексико. Европейската комисия е силно обезпокоена – Знаем, че мексиканските власти предприемат сериозни мерки и са заложили много мерки за справяне с проблема. Войната на Калдерон срещу организираната престъпност е негов основен приоритет. Освен, че се използват различни военни отряди, които да се борят с организираната престъпност, Мексико прави огромни усилия към правоприлагане и постигане на една добра съдебна система. През август 2008 година бе прият един пакет от мерки за сигурност, чиято цел е да укрепи системата за правоприлагане и съдебната система. През 2008 година те се насочиха към разрешаване на различните проблеми в наказателно-правната система. Прилагането на тази реформа обаче изисква един дългосрочен ангажимент и воля. Мексико прави сериозни усилия да отговори на безпокойствата, свързани с злоупотребата с правата на човека и най-вече в въздействието на организираните престъпни групи, свободата на пресата и словото и защитниците правата на човека тази посока мексиканското правителство направи един специален прокурор за преследвания на журналисти през 2006 година. Те наистина правят големи усилия да се справят. Подобри се федералното право, свързано с насилието срещу жени и се назначи също специален прокурор по този въпрос. В новия федерален, федерален закон се занимават и с въпроса за трафика на хора, като член на съвета за защита правата на човека, Мексико би трябвало да остане една страна отворена за разговори по отношение защитата правата на човека. В препоръките, които бяха прияти от Мексико в резултат от участието му в периодичния преглед на ООН, Мексико се съгласи да предоставя все повече права и защита на защитниците правата на човека. По време на нашата последна среща с тях на 26 и 27 ноември 2009 година, а, ние засегнахме тези въпроси и видяхме, че ще работим заедно за преодоляването на проблеми. Корея и Мексико в Канкун а, е, направиха един международен семинар за легитимното използване на сила и защитата правата на човека. Този семинар даде една възможност да се проведат експертни консултации по различни политики, свързани с, поли... с полицейските сили и тяхната отговорност за защита правата на човека. Този документ беше даден на един е, на местния конгрес а, след семинара. Това последва а, един закон за реформа на съдебната система и ще бъде повторено и в другите щати, които са част от Съединените Мексикански щати. Европейския съюз иска да подкрепи публичната сигурност и законовата държава в Мексико. Стратегическото партньорство като документ, който в момента се договаря, предвижда един диалог с Мексико при изготвяне на политики по отношение на сигурността, както и засилване на а, сътрудничеството с Евроджаст и мониторинговия център за наркотиците и пристрастяването. От, а, наша страна ние подкрепяме от 2004 до 2007 един проект за укрепване на правораздаването в Мексико, за да може а, 2000 2011-2013 да продължи това ни сътрудничество. В заключение е съвсем ясно, че Мексико е изправен пред наистина големи предизвикателства, що се отнася до публичната сигурност и зачитането правата на човека. Никак не е лесно и положението не е идеално. Но, от друга страна, можем да кажем също, че те появяват, проявяват и желание да покажат че ще изготвят една ефективна политика за сигурността с зачитане правата на човека. Ще продължим да подкрепяме Мексико в техните усилия. Благодаря. Благодаря, господин комисар Поточник. Имаме 6 проекто резолюции. Приключихме обсъжданията. Ще гласуваме след малко, след като обсъдиме е, проблемите, свързани с смъртното наказание